Okay, colleagues, uh, good morning. Добро утро, колеги. Предлагам да продължим нашата работа с точка 6 и това е времето за въпроси. А, номер 2 и 3 ще бъдат събрани след това. И така, госпожа Ягле, бихте ли обяснили съвсем накратко вашия въпрос? за да могат всички да намерят съответния документ. Благодаря много, госпожо председател. За съжаление, гласа ми не е съвсем вред тази сутрин, но се надявам, че ще успея да се справя. Моят въпрос беше за най-новото развитие в ситуацията в Киргистан. Има ново правителство – установихме контакти известни с него и знам, че зимата в Киргистан е наистина сериозно предизвикателство и затова бих искала да знам какво се развива в сътрудничеството между комисията и новите власти в Киргистан. Дали комисията е имала някаква възможност да работи на базата на споразумението за партньорство с представителя на Киргистан. И тъй като вчера разисквахме въпроса за правата на човека, искам да спомена и това, което се случва с Оле Орлов, който е, беше, е, беше в затвора, сега е в е, болницата. Искам да видя какво може да се направи предвид новите възможности, които имаме пред себе си. Да, благодаря, госпожо Егли. Сега да чуем от комисията за сътрудничеството с Киргистан и изобщо последните развития в нашите отношения. Благодаря, госпожо председател. Европейската комисия проследява много внимателно развитието на събитията в Киргизстан. Разбира се, ние продължаваме да сме ангажирани с това да, да подпомогнем държавата за установяване и заздравяване на конституционния ред в страната. върховния представител и също специалния представител на Европейския съюз за Централна Азия направиха съответните изявления по този въпрос. Нещата трябва да се разглеждат в по-широк международен мащаб нашите дейности са съвместни с ООН и с ОИСР. Съответно, нашите ангажименти пред полагат дипломатически и хуманитарни възможности за подпомагане на Киргистан, но там нуждите са огромни в момента. ЕСЕ по време на последната среща на донорите в Бишкек се оказа, че е втората, втория по значимост донор след Световната банка и решихме да се фокусираме върху социалната защита, образованието и върховенство на закона. През юни имаше сблъсъци в Бишкек и в Киргизстан. Европейския съюз предостави хуманитарна помощ. Освен това, подпомогнахме и а, изборния процес. Например, изгражда, а, написването на проекта за новата конституция. Ние също така подпомагаме и а, действия, действията по изграждане на капацитета в поредица от министерства в Киргистан, за да подпомогнем реконструкцията на държавата след конфликтите, ние започнахме да подпомагаме и възстановяването на жилищата и изграждането на допълнителни жилища за местните жители. Но ние подчертаваме, че, те, че местните жители трябва да избират да имат свободата да избират къде да се установят в случай, че техните жилища са унищожени. Киргизстан се съгласи а, да участва в една нова а, обща а, инициатива за мир, като това означава една нова инициатива за изграждане капацитета на Министерство на вътрешните работи и освен това установяване на по-добри отношения между централните власти и местните общности, за да се заздрави социалния мир и да се намали междуетническото напрежение. Ние сме готови също така да продължим финансирането на а, дейностите на комисията, която проверява причините а, за междуетническите конфликти през а, юни и Целта, разбира се, е да се подпомогне установяването и заздравяването на мир в страната. Имаше избори, както знаете, в а, е, избори в е, Киргистан, продължават е, преговорите и най-вероятно ще има коалиция от най-малко три политически партии. Пет политически партии успяха да минат прага от 2%. Както знаете, има такъв праг за изборите за национално а, събрание и за местни власти. И така 5 от 29-те партии, които участваха в изборите, успяха да минат този прак. Ние бяхме информирани, че се водят преговори в момента между тях. Все още не са успели да постигнат общо решение за изграждане на коалиционното правителство. Комисията е в контакт с президента на Киргистан и ние ги подтихваме да подпомогнат преговорите за най-бързо възможно изграждане на коалиционно правителство, за да може да бъдат достатъчно ефективни а, и да започнат да работят за посрещане на най- острите нужди на държавата. Какви са демократичните перспективи на Киргистан? А, нашите взаимоотношения с новото правителство ще бъдат изключително важни. Ако си спомняте, споразумението за сътрудничество и партньорство е инструмента, който ние ползваме най-вече в работата по новата стратегия за Централна Азия. Така че ние бихме искали новото правителство да заеме своите постове колкото се може по-бързо, за да можем да подпомогнем социално-економическото развитие на държавата което върви ръка за ръка, разбира се, с провеждането на демократични реформи, спазване на правата на човека и основните свободи. Ние започнахме диалог с пет централноазиатски държави, включително и Киргистан по правата на човека и през последните две години сме имали а, два кръга от преговори в Бишкек. където се, срещахме и, се срещаме и с представители на гражданското общество. В Киргистан гражданското общество е много активно. Има доста организации и те са много много настоятелни и бойко настроени в това да защитават правата на гражданите. Затова ние ги подкрепяме. В момента, в който новото правителство заеме своя пост, ние сме готови веднага да започнем да ги подпомагаме и да продължим подготвителната работа по следващия кръг на консултации за правата на човека. Най-вероятно това ще бъде през първото тримесечие на следващата година. Благодаря за вниманието. Благодаря. Госпожа Ягле, а, мисля, че а, иска да добави нещо. Заповядайте. Бих искал, да, бих искал да ви благодаря за отговора. Много важно бе това, което чухме, понеже смяната на правителството в този междинен период е нещо, от което можем да се възползваме. Ако комисията има възможност да се включи в процеса на демократизация, това би било една положителна стъпка. Председателката, позволете ми да добавя, че ние настояваме внимателно да следите всякакви а, наказателни преследвания срещу а, защитници на правата на човека, ако има такива случаи. Следващия въпрос съчетава няколко елемента. Госпожа Гомес, госпожа Лутворд и аз самата го задаваме. Става въпрос за приложимостта на регламента на съвета за уредите за изтезания. Това е, е предмет на сериозни дебати е, в последно, последно време също така. Износа на фармакологични е, продукти, като например натриев бикарбонат. А, не знаем доколко комисията а, споделя нашето виждане, че а, това изделие трябва да се регламентира и да се класифицира като инструмент за изтезание. С господин Хърц от комисията се споразумяхме, че частично ще получим отговор на въпроса в писмен вид, понеже е много специализиран. После от госпожа Лох Билер а, зададе допълнителен въпрос и ще й дам думата сега да го изрази гласно. Благодаря, госпожо председател. А, това е инициатива на нашата подкомисия. Става въпрос за а, доклад от а, март месец за износа в трети страни. Въпросът ни е какви мерки е предприела комисията по исканията на а, парламента. Има дълъг списък на забранените а, изделия в второ приложение на регламента, така че призоваваме комисията да излезе с предложение – за а, въвеждане в регламента на клауза, клауза за клауза за предназначението на а, изделията. Благодаря ви. Определено имаме нужда от преразглеждане на това законодателство и мерки за по-добро прилагане от страна на държавите членки. Заповядайте, комисията има думата. Благодаря ви за въпросите, които действително могат да се разгледат а, заедно. Аз няма нужда да повтарям ангажимента, който пое а, госпожа Аштън, а, което изрази на 12 юни на пленарно заседание относно регламент 1236. Това е основен законодателен акт срещу изтезанията и ние бихме искали той, той да се прилага ефективно, което все още не е съвсем така. Малко след заседанието на 16 юни а, се срещнахме с регулаторната комисия, така щото да разгледаме пропуските в прилагането на регламента. Това бе началото на един а, процес, за който сега можем да кажем, че е доста напреднал като изпълнение, но не е доведен до край. В три насоки разглеждаме този регламент. Първо, той има за цел първо, ние имаме за цел да помогнем на държавите членки да изпълнят своите задължения, проистичащи от регламента за споделяне на информация и докладване, защото това е една важна празнина, която бе установена. Втората насока е да се разгледат измен... възможности е, за изменение на регламента и приложението му, така че да се ограничи, да се контролира а, износа на съоръжения, които се използват за изтезания и екзекуции и нехуманно отношение. И третата насока е да се разглеждат евентуални изменения на регламента. Така че това са трите насоки на действия, които сме предприели. А, и а, имаме за цел да се преборим с недостатъците в изпълнението на регламента, така че в крайна сметка да спрем търговията на стоки, които се използват за смъртно наказание или всички други видове нехуманно отношение и изтезание. В 10-та точка от преамбюла на регламента е записано, че следва да избягваме непропорционални а, контролни мерки и ограничения на търговията. Именно а, за това става дума при натриевия тиопентал. А, той се произвежда в Европейския съюз и се изнася за САЩ, където пък се използва за в Аризона на, за екзекуцията на Джефри Ленеган на 26 октомври тая година. Подобен износ и подобно а, приложение а, на натриевият пентал или барбитурат е в разрез с духа на регламента. От друга страна, веществото е, се използва за общо анестетични цели и е в списъка на основните а, медикаменти на Световната здравна организация и трябва да се осигури достъп до него във всички краища на света, в това число в развиващите се страни и то на достъпна цена и в необходимите количества. Така че трябва да се направи разграничение между а, ограничаването на медикаменти, които се използват за изтезания или а, смъртно наказание, от една страна и от друга страна даване на развиващите се, развиващите се страни достъп до основни лекарства. Така че разглеждаме внимателно въпроса и въпроса за клаузите за контрол на търговията, които, които клаузи се споменават и в двата въпроса. И се надяваме 2011 година да свикаме ново заседание на управителния съвет, така че да излезем с конкретни предложения по трите направления, които споменах. И задълженията за докладване, преразглеждане на списъците и приложенията към регламента и изменение на самия регламент за да подпом... се подпомогне този процес. Госпожо председател, а, наистина ви молим а, да изпратите писмен официален въпрос до комисията, което ще даде възможност за а, отговор, официален отговор, който да дойде от самата комисия, самите комисари, защото в момента можем да ви дадем само кратки а, отговори, а, така че за да се а, осигури щателно разглеждане на тези така важни въпроси, наистина ви моля да изпратите официално писмено запитване. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря. Мисля, че от своя страна ще се вслушам в съвета ви. А, искате ли да реагирате? Да, благодаря и за отговора. И ако правилно съм ви разбрала, казахте, че а, е, работата тече и планирате да се привърши с втората покана към държавите членки а, е, в началото на 2011 година. А, това ще бъде срока за приключване. А по отношение на допълнителните въпроси, те бяха многобройни, но това са същите въпроси или искания, представени в нашата резолюция и вече ги имаме в писмена форма. Благодаря. Господин Херц, явно правилно ви е разбрала. Да, съдържанието на въпроса ви е познат, ни е познат. То съдържа елементите, които а, и ние разглеждаме. Благодаря ви. Аз ставаше дума за списъка от въпроси, които госпожа Отела, госпожа а, Гомес поставиха. От голяма полза, ако ги получим в писмена форма, тъй като това ще ускори нашата работа. Благодаря този регламент за уредите за изтезание е много важен елемент на защитата на човешките права и борбата срещу нарушението, но може би е и един от най, една от най-видните дискусии в, този, в тази подкомисия. Така че ние имаме това, ние сме задължени да насърчим преразглеждане на този инструмент. Сега свършихме а, времето за въпроси и а, сега точка 7 е изслушване по положението с човешките права в Западните Балкани след доклада за напредъка на комисията от 2010 година. Ще покаля, поканя господин Кукан, моя колега, да сподели председателството с мен, тъй като той е председател на делегацията за връзки с Албания, Босна, Херцеговина, Сърбия, Черна гора и Албания. И също председател на работната група за Западните Балкани. Вие помните, че господин Кукън водеше една кръгла маса на така наречената инициатива Рекан от септември. За мен е удоволствие също и да поканя двама уважавани члена на Парламентарната асамблея на съвета на Европа, с които се срещнах преди две седмици в Париж, когато се обърнах към политическия комитет на, парламент... на ПАСЕ. И ще кажа, че впечатлението ми е, че нашата работа е споделена кауза Господин Марсенаро е член на Комисията по политически въпроси и също така е докладчик по примирение и политически диалог между страните от бивша Югославия. И с нас е също друг член на Комисията по правни въпроси и човешки права, господин Доренс който списа доклад на ПАСЕ за задължението на държавите членки на съвета на Европа да се е, включат в е, преследването на е, военни престъпления. Сега, като предистория на нашето изслушване, че след Солунската среща през 2003 година Европейският съюз потвърди ангажимента си към европейската перспектива на страните от Западните Балкани при условие, че те изпълнят критериите за присъединяване. И както знаем, две от Балка... страните на Западните Балкани вече са официално категоризирани като страни кандидатки. Това са Харватия и бившата Югославска република Македония. Македония. Други страни от региона, именно Албания, Босна, Херцеговина, Черна гора и Сърбия и Косово, се считат за потенциални страни кандидатки. Дали греша, пита председателът такъв относно Албания? И това бе дефинирано по резолюция 1244 на съвета за сигурност на ОНЕ. Така че комисията прие доклад за напредъка на 9 ноември годишния си документ за стратегията, който обяснява политиката на разширяване. Това е основният документ, който е основа за нашето изслушване. За да обобща доклада на комисията, обобщава на отбелязания напредък от държавите кандидатки и потенциални кандидати. На това изслушване ние ще разгледаме как стоят нещата по отношение на спазване на човешките права, също разселването, помиряването, съдебното преследване на военни престъпления като основни фактори към тяхната европейска интеграция. Ще се фокусираме върху ромското население на Западните Балкани, което между другото е може би основната причина нашата подкомисия да се занимае и да го сложи на дневен ред, тъй като това е външното измерение на, римск, на ромския проблем. Аз приветствам отново горещо двамата гости на нашето заседание. И нека добавя, че ще имаме оратори от Amnesty International. Но тук ли е доктор Джонс? Пита председателката. Празен стол, но вероятно ще дойде, надяваме се. Така че той ще говори, когато пристигне. Господин Валдин, който е ръководи тим в, е, екип в главна дирекция разширяване. Той ще представи комисията на, възгледите на комисията по този въпрос. Предлагам 10 минути регламент за всеки оратор, за да имаме време за дискусия. Аз също тук е посланник Фройснес, посланник на съвета на Европа в Европейския съюз, тук в Брюксел, наш отличен колега за връзка. Аз ще спомена също, че два, двамата посланника на държавите. Не са тук, казва председател. Ние ги поканихме, посланиците на двете държави кандидатки, Република Сърбия и Черна гора, но сега научавам, че те не са тук. Господин Кукан, искате да кажете нещо за дебата тази сутрин и след това ще продължим. Благодаря много госпожо председател, дами и господа. Тъй като посланиците не са тук, но виждам дипломати от посолствата и ми те са добре дошли. Госпожо председател, вие вече направихте въведение към темата, така че аз ще говоря кратко, за да дам възможност да нашите гости да имат време които въпреки лошите атмосферни условия дойдоха тук. Ето доктор Сан Джонс може би е някъде затънал в снега, но да се надяваме, че ще дойде по-късно, за да го изслушаме и него. И така, ние всички знаем доста добре, съвсем добре, че положението с човешките права в Западните Балкани остава един от най-важните въпроси с които Европейския парламент е загрижен за състоянието на нещата в региона. Миналата година държавите от Западните Балкани определено направиха напредък към Европейския съюз, макар и динамиката на напредъка да се различава от една, страна, една държава до, в сравнение с друга. Ние публикувахме доклада на Европейската комисия неодавна, където се очертават редица важни въпроси за закрилата на човешките права в Западните Балкани, особено в областта на беженците, на вътрешно разселените лица, на правосъдие, права на младсинствата. Аз също се радвам, че повечето конфликти а, и усилията за тяхното помиряване а, вече бележат напредък и държавите поемат все по-голяма отговорност за регионално развитие, а, сътрудничество, извинете, което е особено важно. Сътрудничество между държавите от региона. Позволете ми също така да спомена резолюцията на Сръбския парламент за Сребреница, и неодавното посещение на президентите е, Йосипович Читадич в Буковар. Това са само два примера и аз се надявам, че това са стъпки към постепенно все по-голямо помирение в е, региона. Европейския парламент, разбира се, следи отблизо тези стъпки През септември тази година поканихме представители на регионалната комисия за установяването на истината относно всички престъпления и сериозни нарушения на човешки права в бивша Югославия, наречена РЕКОН. Тогава ние изслушахме, чухме интересни, важни а, съобщения от гражданство, от гледна точка на гражданското общество относно помирението в региона. Мисля, че това е много важно доказателство, че нещата се движат в, напред в гражданското общество и се надяваме, че ще допринесат за повишаване на осведомеността на политиците, че именно това е начина да се върви напред към присъединяване към Европейски съюз в бъдеще. Аз съм също особено щастлив, че сенатор Пьер Марченари, член на, поли... на Комисията по политически въпроси на съвета на Европа и председател на Италианската сенатска комисия по човешки права, приветства тази инициатива в своя доклад по помирението и политическия диалог между страните от бивша Югославия. И се радвам, че сенаторът е днес сред нас и очаквам да я с интерес неговият доклад. И без повече да говоря, ще дам думата на сенатор Марчинаро да се изкаже и както каза госпожа председателката, нека да се опитаме да спазим регламента от 10 минути. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Кукан. Всъщност искам да благодаря на всички вас за отправената към мен покана, която аз считам за една чудесна и важна възможност за продължаване на нашия диалог. Тук що приключих доклада си по помирението и диалога в държавите от бивша Югославия. Аз ще го представя на 15 декември на, в Комисията на съвета на Европа и след това по време на януарската сесия на ПАСЕ също ще бъде представено и също така ще бъде съответно представен доклада в 47-те национални парламента на държавите членки на съвета на Европа. Бих искал да започна този кратък доклад с това, че не трябва да забравяме колко тежки бяха последиците от войната 91-95 година. Тази война а, създаде една съвършенно различна политическа и институционална панорама, но също така и една нова човешка география – почти 200 хиляди човека бяха убити, а повече от милион бяха бежанците и вътрешно разселените лица. Тези демографски трансформации засегнаха целия регион и особено това въжи за Босна и Херцеговина. Като почнем от Сараево до най-малкия град – а не можем да кажем, че ситуацията сега е такава, каквато е била в миналото или че има много общо с тази от миналото. Много малко са нещата, които се връщат към старото си русло. Казвам всичко това, защото говорим за една ситуация, която е под сянката на много големите промени след войната. И промяната на тази ситуация ще отнеме много голям период от време. Говорим за културни промени и знаем, че културните промени стават още по-бавно и от политическите. Иллюзията, че раните от войната могат да бъдат бързо излекувани е една опасна иллюзия защото това е нещо, което изисква много време, много а, смелост, много последователност и упоритост, за да се постигне. Тези държави ще успеят само ако не крият реалността от себе си. Същото се отнася и до нас. Тази нова човешка география се доминира от етническо разделение – и поставя един много основен въпрос пред всички нас, може би единствени основен въпрос. Демокрацията е върховенство на закона. Възможно ли е да има демокрация на етническа база? Това е въпросът, който към когото трябва да подходим много балансирано. И в същото време трябва да знаем, че това разделение беше институционализирано от Дейтънските споразумения, за да се спре войната. Има два полюса. От една страна признаваме, че демокрацията е несъвместима с чисто етническите бази и от другата страна – трябва да признаем разликите, огромните разлики и а, това, че те а, са трудност по, съвместното съще... по осъществяване на съвместното съществуване. Когато говорим за Западните Балкани, държавите от бивша Югославия, не трябва да забравяме, че говорим за двоен преход. Първия преход от война към мир – и освен това преход от комунизма към демокрацията. И всичко това започна 1991 година. Така че този проблем се припокрива и слива с проблема на войните. Ако сравним ситуацията днес с тази, в която започнахме, ще установим без съмнение, че, беше, че сега е много по-добре. Положението в Балканите днес съдържа много положителни елементи. Както и господин Кукан каза, нови са взаимоотношенията между президента Тадич и господин Йосипович. Това е източник на положителна енергия а за всички и за цяла Босна и Херцеговина. Разбира се, не мога да изброя хилядите епизоди, които всъщност подплатяват моят извод. Освен това, диалог а, започна и се развива в гражданското общество и това се проявява в много жество инициативи в центъра на които, разбира се, е експеримента на помирението на Рикон. Знам, че Европейския парламент и вашата подкомисия говорихте по този въпрос през септември. В началото на септември двамата президенти а, публикуваха а, мнение, позиция за положителните резултати от тази инициатива. Разбира се, има много още въпроси дали да се приложи и в друг, всички други държави или в бъдеще всяка една държава да определя своето участие или не в него. В момента аз вярвам, че европейските институции имат още много какво да допринесат в положителна посока. Риком мисли, а, че ще бъде готов с, с устава през януари и след това ще трябва да се вземе решение за начина да се подкрепи тази инициатива. Това, разбира се, не е альтернатива за търсене на а, справедливост и за укрепване на правосъдието и съдебната система. Аз само изброявам някои от проблемите. Има много такива открити въпроси. Изчезналите лица все още продължават да са 15 000 на брой. Проблемът с правосъдието. През 2013 година Международния а, трибунал ще бъде закрит и тогава националните съдилища ще бъдат поставени на изпитание да видим, а, за, във връзка с това дали могат да ам, присъждат правилно наказания за престъпниците на войната. Има още нещо, което бих искал да спомена, защото смятам, че е много важно. А, все още обществеността не е готова изцяло да обменя мнения за а, помирението. Всеки, всяка общност изгражда своя собствена интерпретация, тълкуване на конфликта. Ето защо националната риторика, националистическата риторика не би трябвало да се позволи да навлезе в обществения дискурс, в обществените обсъждания. Разбира се, на първо място трябва да се а, подчертава, че трябва да се уважава и спазва решението на съда в Страсбург. Разбира се, това означава промени е, в Конституцията и в изборния закон. Но има един по-общ въпрос. Кой кой може да си представи, че може да има правова държава без държава? Е как може да се установи върховенство на закона в държава, която я няма? Ето защо трябва да се сложи край на а, протектората, който съществува в Босна и Херцеговина, постепенно и много стабилно. към това трябва да се подходи, спазвайки, имайки предвид множеството аспекти на това. Аз мисля, че с това ще приключа, казвайки, че а, много конкретни са въпросите и задачите, които трябва в своята ежедневна дейност Европейския съюз по отношение на своето разширяване да взима предвид и да разработва. И мисля, че сътрудничеството между Европейския съюз, а, Съвета на Европа и ОССЕ а, по този въпрос може да направи много по-ефективни нашите общи действия. Благодаря ви. Извинете, ако прехвърлих определеното ми време. It's on. So now let's turn to our uh, second guest from the Parliamentary Assembly of the Втория ни гост на парламентарната асамблея на съвета на Европа е господин Дорис. Заповядайте 10 минути имате. Уважаема госпожа председател, дами и господа, преди всичко искам да ви благодаря за поканата да участвам в това изслушване и за възможността накратко да ви запозная с един доклад, който ще представя пред парламентарната асамблея на съвета на Европа през януари господин Марченаро говори за помирението и политическия диалог. Аз пък ще се задълбоча в ще се, една по-малка, но важна част на процеса на помирение. Дами и господа, нека да повторя, че по време на войната на Балканите през 90-те години около 200 000 души бяха убити, много повече бяха ранени и много бяха разселени в собствените си страни и дори трябваше да напуснат страните си и да се превърнат в беженци. В момента 15 000 души все още са безследно изчезнали. По време на този период бяха е, извършени много военно престъпление и е очевидно, че едно истинско помирение няма как да се случи, ако извършителите на военно престъпленията не получат своето наказание. Първи етап от това бе създаването на Международния а, наказателен съд за бивша Югославия. За съжаление, съдът а, успя да осъди само 161 души, но а, на базата на резолюция 1564 дава промощия на съда а, да а, дава подсъдност на, стъна, на съда само Западните Балкани, което а, се а, отразява на хода на правораздаването поради разселването. Мога да ви кажа обаче, че много неща са се променили към по-добро през последните три години. На втората а, фаза много повече военнопрестъпници а, станаха обект на наказателно преследване от страните е, Харватия, Сърбия и Черна гора. Обмена на информация се става в момента по-ефективно. Босна и Херцеговина също подписаха двустранно споразумение за избягване на злоупотребите с двойно граждан, гражданство за стел избягване на наказание за военно престъпление. Също така бе подписано споразумение за екстрадиция и а, Черна гора вече внесе заявление за, екстради... за екстрадиране на петима от Сърбия. Заинтересованите страни обаче не могат да се справят с преследването на военно-престъпленията. Ако а, нещата се свеждат само до пребиваващи в тяхната страна, аз съм представил 100 такива случаи благодарение на а, колеги от страните, които са ми а, предоставили данните. Само, че реалният брой на емигриралите от страните е много по-голям, отколкото си мислим. Преследването обаче на тези престъпления е от огромно значение и само чрез международно сътрудничество ще, може, ще могат да се приведат под наказателна отговорност отговорните за военно престъплението. Както вече споменах, много заподозрени лица са избягали в други части на Европа, в САЩ, Австралия и други страни. Процесът ще продължи докато не се сведе до минимум а, броя на ненаказаните, на а, Балканите. Някои искания за екстрадирани са подадени от трети страни, но много от тях са отхвърлени. Поради какви причини? Причините могат да бъдат различни, но често пъти става въпрос за съображение като гражданство, изтичане на давност, замразени производства, дипломатически статут и т.н. Дами и господа, трябва да се запитаме защо резултатите са така незадоволителни. Първо, бих искал да ви напомня, че много малко от 47 страни членки на на съвета на Европа са подписали конвенцията за преследване на военно престъпленията. Много, още по-малко са подписали същата конвенция на ООН, по-малко от половината са ратифицирали Европейската конвенция за международната валидност на наказателните е, решения. Някои не са подписали двата протокола за екстрадицията. Никоя страна наблюдател не е подписал нито конвенцията, нито протоколите към нея. Така че това е един много дълъг списък, дами и господа. Това означава, че Европейската конвенция за екстрадицията и протоколите й трябва да бъдат изпълнявани много по- ефективно и от много повече страни. Потвърдено е на практика, че много страни нито екстрадират, нито а, преследват военнопрестъпниците. престъпниците а, излезли сме също с препоръка към съвета на министрите за преразглеждане на конвенцията за екстрадирането, което става в момента. Сътрудничеството с трети страни и международни организации също трябва да бъде укрепено и това е друга наша препоръка. Накрая бих искал да ви напомня, уважаеми дами и господа, че през това десетилетие от 2000 до 2010 година е обявено за а, десетилетието на мира. Уважаеми дами и господа, правото на живот, забраната на изтезанията, на а, робството, правото на справедлив процес, правото на личен живот, правото на избор на религия, правото на съдебна защита, защитата на собствеността, защитата срещу експлосиране и много други права са отнети през 90-те години в Юго-Источна Европа. Гражданите на Юго-Источна Европа. Следователно призовавам членовете на, на тази подкомисия да подкрепят борбата с безнаказаността на военнопрестъпленията. Както виждате, това не е проблем единствено на Юго-Источна Европа, ами напротив. Благодаря. Я за председателката, господин Дориц. Ще продължим да разглеждаме предизвикателствата за преследването на военно престъпниците. Това, което вие вършите в Съвета на Европа е изключително ценно. Следващия оратор е от Amnesty International, специалист по ромските въпроси. Така че давам думата на доктор Джонс, доктор Сия Джонс, автор на доклад на Amnesty International за насилственото връщане на роми в страните, в страните им по происход. Заповядайте. Sorry? I don't understand. What was the problem? Yes, you. Can you put this to note? Okay. Um, on an issue that I think is... Um... Това е въпрос, а, а, по който сме загрижени всички ние в Европа. Днес ще говоря най-вече за Косово, но ме помолиха да кажа нещо и за другите държави от Балканите, така че ще се опитам в рамките на тези 10 минути да го сторя. Доклада ни е озаглавен никъде не са добри дошли. Никъде не са добре дошли. И тук става дума и за Франция, за Германия, за Великобритания, където и да било те са, те не са добре дошли. Исках да обедина гласовете на всички хора, които, с които споделиха с нас когато ги запитахме какъв, какви преживявания имат при връщането им. Комисията по човешки права на съвета на Европа, на генералния секретар също направи изказвания. Вие ще ги видите тук. А ще видите изказвания от хора, които са върнати а, и ще видим истината за преживяното от тях. Що се отнася за връщанията от Косово? Много са а, изложени на риск а, за връщане не само а, роми, но и други а, малцинства много други, включени, включително такива, които са сътрудничили с сръбските власти преди 1999 година. И мисля, че е важно да се помни, че върховният представител за бежанците на ОНЕ смята, че тези хора са изправени срещу риск от а, увреждане и, и дискриминативно отношение. Това кумулативно отношение е всъщност нарушаване на правата на ромите. И първото е липса на достъп до личната документация, без което те нямат никакво право на гражданство или место пребиваване. И хората могат да бъдат върнати в Косово и де-факто стават, нямат държава. И това е повод за загриженост. Но отказва им се правото следователно и на образование, на здравеопазване и на жилище. И отново, аз ще оставя друг да говори. Един ашкали, представител на ашкалите, който е живял в Германия и е върнат през 2007 година. Три години а, са били нужни на семейството да си получи документацията. Децата им не са могли да ходят на училище през тези три години. Според УНИЦЕФ, по-малко от 25% от децата, които са върнати, са продължили образованията си. Подобна грижа имаме и по отношение на здравеопазването. Нашата стратегия е изработена с помощта на Европейския съюз и Министерството на вътрешните работи на Косово. Върналите се, върнатите хора трябва да имат достъп до здравеопазване, но това не е изпълнено. Върнатите в Косово не са имали средствата да си купят най-обикновени лекарства. Има, аз съм документирала хора, които са а, били върнати принудително направо и са били направено хоспитализирани. Имаме четири случая документирани. Една от основните ни а, грижи и притеснение е липсата на нормално жилище. Много от а, ромите е, не могат да се върнат жилищата си, защото нямат документ е, да докажат собственост или жилищата им са били а, е, разрушени. Такъв случай имаме през 2000, март 2004 година или други са са настанили. Там около 14 000 съдебни а, искове от, по отношение на жилища. Имаме и ситуация на а, липса на социална а, защита и живот в претъпкани жилища. Безработицата също показва голата действителност. Тези от вас, които познават Косово, знаят каква е безработицата там. Около 45% в национален мащаб. За ромите, според УНИЦЕФ, е процента е 99. Ние посетихме на малко селище, малка циганска махуа в Косово. 5-6 хиляди жители и около половината са били принудително върнати. Тридесет семейства имат по един член, който работи и хора, които са, приклю... които са завършили образованието си, не могат да си намерят работа. Така че ние направихме много силни препоръки към държавите членки, които бяха още повече засилени и от участието на съвета на Европа, от Human Rights Watch и други различни а, институции, защищаващи човешките права. Помолихме държавите членки да се а, въздържат от принудително връщане на роми, ашкали, египтяни или на албанци в Косово на основание на това, че ще страдат от това, което върховният представител означава сериозно а, влушаване на живота им. Направили сме и други препоръки, включително да поискаме от Европейската комисия да помогне на властите в Косово да по добри условията, които да дадат възможност за нормален живот. Да се пом... Тук чухме за културата на мира. Много хора а, свързват ромите с а, вина в военно престъпления. И по защото степента на съдебно преследване след тях е доста висока. Затова ние поискахме да им бъде дадена финансова помощ, за да се помогне за изпълнението на една реинтеграционна стратегия. Тъй като няма никакво финансиране от е, ресорните министерства, така че хората наистина да могат да се върнат. Да се работи, да се работи с е, правителството на Косово и това, което ще бъде избрано след следващите избори, така че да гарантираме нормални условия за живот за тези хора. Съжалявам, че малко бързо се спирам на всичко това, но искам да кажа нещо и за бивша Югославска република Македония. Спряме часовника, казва ораторката и не знам колко време имам. За тези от вас, които не познават Македония, а бивша Славска република Македония, нека кажа, че един от проблемите, които причиняват нерешаването на въпроса на ромите и защо комисията в доклада си по разширяването от ноември не даде положителна оценка и може би това е най-негативният доклад, е, е, свързан с отношението към ромите, тъй като е, всички все пак се надяваме, че ще се публикува и резолюция в тези насоки. Ромите и турците са пренебрегнати ромското население, около 2,6% от е, населението на бивша Република Македония, но най- в реалност е два пъти повече. Проблемът с това население на базата а, на а, а, статистиката показва, а, че не, сме, не са успели а, да постигнем три от целите на декадата на ромите – в плановете за действия се съдържа част от информацията, но много малко са ефективните мерки, например по отношение на безработицата. 78% безработица сред ромите в Македония. При жените процента е по-висока. Жилища. Това е един приоритет на правителството. 320 хиляди хора, според според статистиката живеят в неформални селища, където няма канализация и вода. Правителството на Македония продължава да разчита на финансиране от донори, за да разреши тези проблеми без да отделя средства. Тази липса на изпълнение на стратегията по отношение на ромите бе критикувана през юни от Европейската комисия, после през ноември отново. Липсва събиране на данни. Всякакъв напредък, който е направен, например, има известно увеличение на броя на децата, които посещават училища, според нас, но не е подкрепено от статистиката, тъй като правителството отказва да събира такава. Този изключително бавен напредък по отношение на издаване на документи на тези семейства, за да могат децата им да учат е, също една слабост. Непропорционално третиране а, на рамите по отношение на хуманно отношение – и много са казусите. Стратегията за положението на жените роми. Никакви мерки там не са предприяти също. През ноември 2010 година два дена преди или след доклада на комисията, казва ораторката, парламента на Македония прие декларация, с която поема ангажимент да помогне за интегрирането на ромите, а, за да им гарантира социални, економически, културни права. Една държава като Македония е задължена да осигури минимума на образователен ценз и здравеопазване, а също по международното хуманитарно право е задължена да им предостави помощ, когато възникне такава необходимост. Аз се надявам, че съответната комисия, която разглежда а, какви мерки се вземат от бивша реп... Югославска република Македония. Ще работи с правителството, за да се отдалечат от този метод на финансиране само от донори и да заделят средства за интегриране на ромите, за да им се даде възможност да реализират основните си права в Македония. И последно, аз отново казвам, че много бързо представям ситуацията с много бърза скорост за тези 10 минути, но искам да привлека вниманието ви върху това, че ние в Amnesty International разгледахме, направихме проект, научно-изследователски проект сред ромите в Сърбия. Имам доклад, така чувствайте се свободни да го видите на нашия интернет страница, също доклада за Македония. В момента властите в Белград и на града Белград предприемат мащабно инфраструктурни проекти, подпомогнати от Европейската инвестиционна банка – но държавите членки са членове на управителния съвет е, и условията на тези две банки, които участват е, в проекта, е, от властите на Белград се очаква да спазат международните стандарти. Ние документирахме през последната година 6 принудителни връщания, които са далеч от международните стандарти, изложени в международното законодателство. Това е повод за загриженост за нас, тъй като около 600 незаконни селища и 124 в самия Белград съществуват. 124 такива, които а, трябва да бъдат премахнати. Знам, че членовете на Европейския а, парламент също са загрижени от внушителния брой на хора, които търсят обължище, убежище. Един случай за едно малко селище, Врание в Сърбия, те напусна, те са го напуснали през 80-та година, за да търсят работа, като много други. 20 години са живяли в Германия и след това в 2003-2004 са депортирани обратно в Сърбия. Върнали се в родния си град и установяват, че той е сринат с земята а, и техните къщи не съществуват. Нужни са им били месеци да поискат от общината да им даде достъп официален поне до земята собствено, за да могат да си построят жилища безуспешно. Накрая, тъй като друго е нямало какво да сторят, са се преместили в Белград, където са можели да участват в рециклиране на а, отпадно желязо и ние посетихме през края на март, април тази година. След това на друго, в друго тяхно селище през октомври миналата година. Когато нашите партньори, неправителствени организации пратиха свои пратеници, тези хора ги нямаше. Да. Тоест, търсейки вашата помощ, за да си намерят убежище. Това не е само проблем на ромите, това е наш проблем. Ние трябва да гарантираме достъп на тези роми до тяхните права, независимо къде са, дали в Германия, дали са върнали в а, Косово. И аз ви моля да ни помогнете в решаването на този проблем. Благодаря. Благодаря, доктор Джонс. Сега бих искал да по поканя колегите да вземат думата. Слава Богу, казва председателката, имаме повече светлина, а с намалената светлина беше доста по-депресиращо. И така, колеги, имате думата. По отношение на въпроса с ромите, бях много щастлива, когато разбрах, че Съвета на Европа предлага едно тясно сътрудничество с Европейския съюз и Европейския парламент по въпросите на ромите. Някои от нашите гости от съвета на Европа би ли о, о, ни уведомил каква беше ответната реакция от страна на Европейския съюз? Може би господин сенатора или господин посланника? Uh, uh, Благодаря много, госпожо председател, за дадената дума. Мога да потвърда, че сътрудничеството между съвета на Европа и Европейския съюз наистина се развива изключително конструктивно. На първо място мога да кажа, че след а като толкова беше концентрирано вниманието на европейските медии а, за изгонването на ромите от някои а, западноевропейски държави, служители а, на най-високо ниво от всички държави членки бяха поканени през октомври да дойдат в Страсбург, за да се изработи едно, една стратегия за по-близко сътрудничество, за да се изгради не само политическа институция, но също и а, да се окоръжат европейските и международни финансови институции да подпомогнат разрешаването на, проблема. Както чухме от Amnesty International а, има поредица от правни проблеми, освен всичко останало за ромското население. План за действие вече е прият от а, изброените току-що. И ние наистина смятаме, че това ще бъде изключително конструктивно сътрудничество между нас и Европейската комисия и най-вече заместник-председателят госпожа Рединг и съм сигурен, че съвсем скоро ще можем да се радваме на, много, на нови и много по-осезаеми материални резултати, като сътрудничество. Европейския парламент също подчертава, че политическата програма, политическите зависимости са това, което е важно. Да, двама колеги завиха желание. Госпожа Копа е първа. Благодаря, госпожо председател. благодаря и за представенията, които ни бяха направени, защото бяха изключително информативни и интересни. Така, ситуацията с правата на човека в Западните Балкани през последните 10 години е, се развива бурно. Някои от въпросите продължат обаче да са доста остри. Необходимостта от помирение между хората, живеещи там, а, са наистина много политизирани. А, също така безнаказаността на военнопрестъпниците също е много остър проблем. свободата на а, изразяване, корупцията, организираната престъпност, която, а, които са само някои от проблемите, които засягат а, и пречат на развитието на правата на човека изобщо ситуацията далеч от идеална по много а, въпроси в региона. Много още има да се направи. Ние, като социалисти и демократи, вярваме, че европейската перспектива е най- ценната и ефективна активна перспектива за разрешаване на тези въпроси. Разбира се, искам да подчертая, че ние като Европейски съюз трябва да се стараем да не прилагаме двойни стандарти а, защото ние искаме от кандидат членките за членство в Европейския съюз неща, които не спазваме самите ние, 27-те държави членки и може би ще е много по-добре да вземем да, а, да осъдим собствените си отношения към малцинствата а, и ромите най-вече Бих искал да се обърна към господин сенатора. Бихте ли казали нещо, ако имате информация за резултатите от срещата между двамата президенти по отношение на връщането и има ли някакво политическо решение или поне желание за такова решение? Благодаря, госпожо Копа. Благодаря за вашите изказвания и за а, вашите препоръки, които ще вземем предвид. Искам да се обърна към представителката на Amnesty International във връзка с ситуацията на ромите в Косово. Аз съм посещавала някои от техните а, селища по покана на УНИЦЕФ. Да, вярно е, че са много мизерни условията на живот там. По това време имаше празни а, лагери или по-скоро временни селища, които обаче бяха построени на заразена почва на заразена земя и опасността, която се предвиждаше от поредица от хора, е, че може поради пренаселване на другите временни селища, може е, новозавръщащите се роми да, се, да бъдат настанени там. Така че по принцип аз съм съгласна с вашето мнение. А, програма за реинтеграцията е разработена от Германия, но все още има около 8 до 10 хиляди роми, които а, с ужас очакват депортирането си или връщането си обратно в Косово. Когато бях обаче в Косово, а, институцията като такава е добре разработена. Но мълцинството не е а, толкова уважавано а, на пазара на труда, а просто защото 46% е безработицата в Косово като цяло почти няма средни предприятия, малките предприятия също са много малко. Знаете ли нещо по този въпрос? А са моите два въпроса. Извинете ме, казва госпожа председателката. Мисля, че би било интересно да дадем думата на комисията, след това и на нашите о, оратори. А, господин Валден, имате думата. Да, благодаря, госпожо председател. Както вече беше споменато, ние поставяме голямо ударение върху резултатите от прегледа, публикувани през ноември. Знаете, копенхагенските критерии, в които влиза и правата на човека, са сред нашите основни приоритети а, това са едни от фундаменталните предварителни условия за приемане за пълноправно членство в Европейския съюз, но също така и за асоцииране. Когато се прави преглед на развитието в Западните Балкани през миналата година, не трябва да забравяме, че има и един по-широк времеви хоризонт, спрямо, кой, спрямо който трябва да сравняваме нещата. Мирът се възстановява, демокрацията започва да измества на тоталитарните режими, економиките значително се, а, са тръгнали напред. Законодателството също а, е съобразено с европейското такова, но има а, доста недостатъци в приложението на правото правата на човека като цяло в региона се спазват и зачитат. Това трябва да се отчита като цяло за Западните Балкани за тази година ние подчертаваме отново значимостта на въпроса за авторитета на разширяването на Европейския съюз. Да, ние наистина искаме много, спазването много сериозно на поредица стриктни изисквания. Фундаменталните въпроси са основните права и правата на човека. Разбира се, в Западните Балкани в различна степен се осъществява напредък по всички тези въпроси економиката и нейното развитие също има своето а, пряко и непряко влияние върху подобряване живота на хората, борбата срещу а, корупцията и организираната престъпност а, съществува, но все още, още трябва да се направи много между етническите отношения и защитата на малцинствата, защитата на връщаните бежанци и преследването на военнопрестъпниците са все още а, горещи въпроси, които очакват своето решаване не трябва да забравяме, че и правата на гражданите са много важни и не, не са защитени добре, защото 30% е безработицата в региона. Дори, за съжаление, има и връщане назад в някои аспекти, като, например, свободата на пресата – има а, физически заплахи, нападения срещу журналисти, а, грубо намесване в работата на медиите. Това са въпроси, които трябва да бъдат а, преодоляни и разрешени от съответните държави в региона. Свободата на а, изразяване ще бъде една от темите, които ще бъдат разглеждани и отчетени следващият май ромите и другите а, най-уязвими групи също са в центъра на нашето внимание. Ние окоръжаваме държавите а, кандидатки да а, прилагат а, а, своите действия в съответствие с стратегията 2020. Разбит развитието трябва да бъде подкрепено във всички етапи а, на процеса а, на присъединяване и асоцииране. Ето защо ние работим с международни организации, като например Съвета на Европа, а също така и с международни и местни неправителствени организации. Ние ще продължим да отделяме много голяма част от нашите ресурси за реализацията на предприсъединителните програми в държавите на региона разрешете ми също да подчертая нашето възхищение за ролята на Европейския парламент и съвместните парламентарни комитети по а, въпросите, свързани с правата на човека, защитата на малцинствата в държавите а, кандидатки. Не знам дали имам време, за да мога да споделя някои конкретни а, факти като например Хаватска навлезе в крайния етап на преговорите за присъединяване. Тя трябва да се справи само с няколко проблема в борбата с корупцията, организираната престъпност също така е уважаване и защита на правата на сърбите и ромите като мълцинства. Макар, че се постигна прогрес в а, залавянето на военнопрестъпници, все още продължава безнаказаността на военнопрестъпниците да е проблем по-нататъчните реформи продължават, но с непоследователна на непоследователно темпо. В другите държави имаме някои проблеми, като например ситуациите с свободата на изразяване, на печата и на медиите, а също и недостатъчната защита и спазване на правата на мълцинствата. междуетническите отношения все още не са възприели цялостно принципите от Охридската среща. В Черна гора трябва да се отбележи, че има поредица от приоритети, свързани с политическите критерии. Най-вече касаят върховенството на закона и функционирането на демократичните институции. Има разлики так, а, между отделните държави, затова комисията препоръчва кандидатски статут само на Черна гора за разлика от Албания. Очаква се от нея да продължи с напредъка. Босна и Херцеговина трябва да промени своята конституция във връзка с правата на човека за да може да, бъде, за да може да има представителство на мълцинствата в пар, кам, двете камери на парламента. След 30 секунди, госпожо, ще приключа. През последната година трябва да се изрази и загриженост по въпроса на големия брой бежанци и вътрешно разселени лица, които все още а, са с неустановено а, положение. Също така и разделението по етнически признак на децата в училищата. Тук ще спра благодаря, а сега искам да помоля нашите гости да вземат думата или да отговорят на въпросите, забележките, които чуха до тук. Бихте ли коментирали накратко това, което беше казано и от Amnesty International по въпроса с ромите? Някъде около 3 минути на всеки, ако мога а, да помоля да се спазва това време. Благодаря. Благодаря ви, госпожо председател. Първо по конкретния въпрос за отношението между Сърбия и Харватия, двамата президенти и становището им за беженците. През 2005 година се проведе така наречения Сараевски процес, при който страните от региона решиха да достигнат до решение до края на 2006 година по беженския въпрос. Този срок не бе спазен. През следващите месеци обаче бе удължен процеса от Сараево. И както казах, през последните месеца положителните отношения между Сърбия и Харватия доведе до а, повторно разглеждане на този въпрос, само че остават редица неразрешени важни въпроси. Въпросът за бежанците и разселените лица все още не е разрешен на нашите е, срещи и заседания, както в Сърбия, така и в Харватия, е, ни бе казано, че има тревоги, че е, въпросите трябва да се разглеждат в контекста на е, последния етап от присъединяването на Харватия към Европейския съюз. Това е по този въпрос. После, по въпроса за ромите, това е от голям интерес за мен, защото Комисията по правата на човека на Италианския Сенат в момента провежда анкета и проучване по това въпрос. Аз съм аз вярвам а, във всичко това, което ни каза представителката на Amnesty International. Националното събрание а, през последното си заседание говори именно по този въпрос и при нас. А, но бих искал на това заседание на вашата комисия да подчертая едно нещо. Всички знаем, че ромския въпрос е особено сложен. Тогава, когато демагогията и популизма а, вземат превес, а, този сложен въпрос се превръща в невъзможен. Аз често пъти изпадам в тази ситуация в собствената ми страна и мисля, че трябва да си дадем сметка, че ромския въпрос е въпрос, пред който сме изправени всички ние. И политиците, ролята на политиците, какво може да направи политиката по него. Благодаря ви. Господин Дорът, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Само няколко неща мога да добавя относно срещата на Тадич и Йосипович през последните години. Имаме много положителни политически а, тенденции. А, на дневния ред се, в дневния ред се включват много интересни въпроси. А, бежанци, екстрадиция, организирана престъпност. А, миналата седмица имаше съвместен економически форум разгледа се културното наследство и а, културните ценности, а, изнесени по време на а, войната. Сърбия по ангажимент а, за възстановяването на някои а, улици, инфраструктурни обекти в Вуковар. И всичко това е през последните 6 месеца приблизително. Сега, а, благодаря, а, каза председателката. Доктор Джонс, и вие също сигурно искате да отговорите някои въпроси. Няма микрофон. Is it on? Okay. Um, very specifically to the question... Съвсем конкретно по въпроса за а, заразените слово времени селища. Да, определено има хора изселени в Махала, в Южна Митровица. Някои хора отказаха а, да се преместят там а, понеже се боят от нападения от албанската общност. Също имаме сведения, че някои от представители на общността и един, едно конкретно лице е бил нападнат в Северна Митровица. А, един а, месец след преселването а, започна наблюдение на здравословното състояние на децата. А, какви притеснения имаме? лагерът не е ограден а, достатъчно добре, че да не позволява достъп отвън. И също така има хора, които продължават да живеят на второ място. През последните няколко месеца получихме няколко доклада за а, насилствено връщане на лица. Аз не съм се срещала с тия хора, но нашите представители в лагерите е, са се срещали с тях. Те не смеят дори да спят тези, понеже се боят да не бъдат открити и нападнати. По, по общия въпрос за заетостта. Съгласна съм с загрижеността, изразена относно това как ще се разреши проблемът в много проблеми и как, това няма да е възможно без върховенство на закона и без отстраняване на корупцията. Косово е особено проблемно по отношение на върховенството на закона и корупцията. Много малко инвестиции ще се влезе в тази економика преди да се осигури върховенство на закона и преди намаляване на корупцията. Именно за това препоръчваме а, на държавите членки да не връщат европейската перспектива в ръцете на Косово в момента, защото няма реалистична перспектива за а, инвестиции, за заетост Необходими са инвестиции. Надяваме се, че Еолек ще получи достатъчно ресурси, за да се справи с безнаказаността за военно престъпленията и да се справи с корупцията. Това са два проблема, които спешно се нуждаят от разрешение. Благодаря, доктор Джонс. А, сега за мен е удоволствие да дам думата на колегата Кукън да кажа в ня... няколко думи в заключение на това изслушване. Аз от своя страна бих искала да благодаря на колегите от Парламентарната асамблея на съвета на Европа за това, че се отзваха на нашата покана. Ще продължаваме да държим връзка по този въпрос, както и много други. Благодаря ви, госпожо председател. И аз а, благодаря за всички изказвания бяха много съсредоточени и конкретни. Благодаря и за изложенията от страна на нашите колеги. Както стана ясно днес, неразрешените въпроси в областта на правата на човека си остават особено тревожни въпроси а, по отношение на Западните Балкани и това е положение, което няма да се промени още доста време. Бих искал да подчертая моментите, които заслужават повече внимание. Както днес чухме, става въпрос за правата на бежанците и на вътрешно разселените лица – сътрудничеството с Международния наказателен съд за бивша Югославия, както и националното преследване на военно-престъпленията. Ангажимента спрямо политическите критерии от Копенхаген, в това число зачитането на правата на човека и закрилата на малцинствата. В това число също правата за равенство на половете. В тази връзка искам да спомена а, а, гей парада в Белград през 2010 година. Имаше полицейска защита и имаше сериозни сблъсъци обаче между екстремисти и полицията след парада. Защитата на застъпниците за правата на човека и журналистите, които се застъпват за тях, е, е също предмет на особена тревога и не на последно място. Ромското население в споменатите страни трябва да получи постоянно внимание от страна на институциите на Европейски съюз, като се има предвид мащаба на проблема и статуквото, с което се запознахме днес. Смятам, че а, това въжи както за а, правителствата на а, съответните страни, а също и правителствата на държавите членки на Европейския съюз. Мисля, че Всичките тези въпроси трябва да получат много сериозно внимание от страна на различни делегации на Европейския парламент, които се занимават с този регион. Също така в работната група на Комисията по външни работи за Западните Балкани и също трябва да станат обект на бъдещи доклади на същата Комисия на Европейския парламент. Това е с две думи, госпожо председател. Благодаря ви, колега Кукан. Сега можем да преминем към последната основна точка от дневния ни ред. Да си припомним, че утре, 1 декември, е световният ден за спин. Ние ще проведем едно изслушване за ролята на Европейския съюз в борбата с спин и вируса на ХИВ. Давам една-две минути, за да тихичко да напуснете залата и ние да продължим. Yeah, yes, yes, yes, yeah, yeah. И така, да продължим с нашето изслушване по ролята на Европейския съюз в борбата срещу спин и хив. С удоволствие приветствам ораторите на това изслушване, а това са Хеник Микелсен от организацията, офицер за свръзка на организацията на институцията на ОНЕ за борба с СПИН. Работи 25 години в областта на отклика и реакцията за борба към СПИН и най-вече Европа и Централна Азия. На второ място изпълнителният директор на Вия Либре партньорска организация в Перу от 2004 година насам, Карейо, и работи по прилагането на многобройни проекти, особено в областта на репродуктивното здраве и превенцията на СПИН. И Катрин, Катрин Тодрис, научен работник член на Human Rights Watch, която се занимава особено с ситуацията в затворите в Африка. Наистина за нас е изключително важно да се занимаем и с здравеопазването и здравния статут като едно човешко право и какво е направено през последните години. Госпожа Тодрис, освен другото, работила в Института за земята на Университета Колумбия, правата на пациентите в Гана и други африкански държави. Имаме представители на Европейската комисия, ръководител на екип по социалната кохезия и развитието. А виждам също и госпожа Крето, вице-председател на комисията ДЕВЕ. И си спомням, общото изслушване за ситуацията по човешките права в Конго неодавна. Сега давам, ще дам думата след като кажа и каква е предисторията на това изслушване. Около 33 милиона хора са заразени от спини, и този огромен брой включва 2,5 милиона деца. Тази бройка расте и знаем също, че през 2009 около 2,9 милиона са ново заразените с вируса и около 1,8 милиона са починали от е, спин. Очевидно, огромното мнозинство за хора живеят в по-бедни страни с нисък стандарт на живота, но все пак това е защит, това е заплаха за хората във всички континенти. Европейският парламент през юли тази година прие резолюция за подход базиран на правата в контекста на една международна конференция по СПИН в Виена – и ние смятаме, че трябва да направим принос към този, това важно събитие. И сред другите неща парламента призова комисията и съвета да се ангажират, да ангажират с Европейската агенция за основни права в събирането на допълнителни доказателства за състояние за статута на хората, живеещи с спина. Смятам, че днес ще чуем и ще научим много неща за ситуацията и за най-добрите практики, новите подходи, какво трябва да бъде сторено, за да се а, улесни, да се облегчи живота на хората, също и да се а, извърши профилактика на бъдещи заразявания. Сега давам думата на Никелсен господин Никълсен и бих предложил 8 минути регламент, за да имаме време и за въпроси и отговори. Благодаря, госпожо председател и а, уважаеми приятели и колеги от Европейския парламент. Както току-що бе казано, крайно време е да започнем да работим по тясната връзка между човешките права и здравеопазването. Това, което е особено важно да отбележим, че тази дискусия всъщност започна още през 80-те години за връзката между човешките права и спина. Тук виждате доказателства за това, за поетите ангажименти от министрите на здравеопазването още през 88 година на една тяхна среща когато бе изработена програма за защита на човешките права, свързана с пин, да няма стигматизирани на групи от населението и на страдащи от това заболяване. Още в 1983 година съвета на Европа стана двигател на тази дискусия и първата резолюция споменава необходимостта за борба с дискриминацията на хомосексуалистите това лято се, Европейския парламент излезе с такава много силна резолюция по отношение на правата на тези хора и, това, и за това смятам, че е много уместно да се води тази дискусия тук в Европейския съюз, защото Европа също, Европейския съюз са двигател в този дебат. Какви са правата, за които говорим, когато дискутираме човешките права и спин? Първо, трябва да се защитаваме, да има защита срещу заразата от спин. И трябва да кажа, че това е свързано с достъп до образование по отношение на сексуалността, човешките права, най-общо казано правото на здравеопазване, достъп до услуги за превенция на спин – вертикална трансмисия от заразени, правото на личен живот, конфиденциалност, правото на свобода, правото на автономност и информирано съгласие, недискриминиране на базата на а, религия, сексуална ориентация и така нататък, свобода от а, а, нечовешко и унижаващо отношение – свобода от а, е, насилие, базирано на сексуална дискриминация, сигурността, също така човешки права, а, е, които, човешките права, които са основа на един а, е, достоен живот, право на заетост, социална защита, право, право на здравеопазване, на личен живот и неприкосновеност забрана на разкриване на сексуалната ви ориентация, репродуктивни сексуални права, сигурност срещу насилие. Но това, което най-много се подчертава, е не не става дума за противопоставяне на незаразените срещу заразените. В 80-те години се водеха дискусия и се говореше всички заразени да бъдат натоварени на лодки, да бъдат закарани някъде. И тук говорим и за трансмисията по сексуален път и да не става едно насъскване на едните срещу другите, което е един много погрешен подход още от 80-те години. Точно обратното трябва да направим. Трябва да гарантираме правата на незаразените посредством защитаване правата на заразените, защото по този начин хората с хив, хората с спин, а, а, по този начин а, ще ги дестигматизираме, ще им а, осигурим един достоен живот. Хората трябва да имат достъп до информация, до медицински услуги. Не това е. Положението дори тук в Европа не е такова. Половината от е, хората идват твърде късно за диагностициране, вече а, е, имат напреднали симптоми, идват твърде късно и не може да се проведе ефективно а, е, лечение. Дори в Европейския съюз в днешно време. Това показва че тази стигма на дискриминацията все още е разпространена, къде и хората предпочитат да укриват това свое заболяване. Човешките права и спин е част от ангажиментите на международната политика в борбата срещу спин, деклариране на една ангажираност още от 2001 година, когато стана ясно, че борбата срещу спин трябва да почива на подхода на защита на човешките права. А в 2006 година се пое ангажимент да се дос... осигури достъп и до а, универсален достъп до а, лечение на тези хора. И Дъблинската декларация за борба с ХИВ в Централна Азия – е, където се включиха основни, е, много важни текстове за човешките права. Къде сме всички ние? Е, да, можем да правим изявления, да обещаваме, да поемаме ангажименти, но трябва да имаме необходимите механизми и отчетност много добре се вижда, че има едно подобряване на докладите и статистиката, защото от цял свят постъпват такива доклади статистика за ангажиментите. Последните доклади от 2010 година бяха обединени в един доклад, глобален доклад по спин на ОНЕ. В този доклад, например, се вижда, че има вече признаване все повече и повече на това, че има закони а, и регламенти, които са препятствия за жертвите на СПИН през 2010 година. От а, коментари от 78 страни до, а, признаха за такива закони и регламенти. А, да, съществуват а, такъв а, а, механизъм на докладване и макар, че има признаване на тази необходимост, това не е пълната картина. Например, можем да споменем че в 79 държави и територии сексуалните взаимоотношения са криминализирани. Шест страни прилагат дори смъртно наказание за такова нещо в, или пък някои аспекти на такава криминална ориентация. И става дума и за проститутките. Хората, живя, които имат спин, страдат от ограничения да пътуват, но за радост, наша радост, вече Штатите и Китай не са на картата на такива държави, които а, са постановили ограничения пътуването на тези хора. А, независимо от липсата на медицински доказателства за рационалността на това, а, на опасността от пътуване на такива хора. Аз а, ще пропусна един диапозитив и ще се спра на последния. Какво да направим? И става ясно, че говорим още от 80-те години за спин, че има напредък. И имаме обаче въпреки това много и управни бариери. И това, което можем да направим е да започнем да реформираме законодателството, колкото и да е трудно и време е ядно, но не можем да постъпим по друг начин. Много важно е да се обучи полицията и други органи също така важно е да се обучат здравните работници, да не проявяват дискриминаторно отношение, да имат конфиденциално отношение, добри правни услуги, образование, правно образование сред населението, засегнато от заболяването, така че да познават законите и правата си. Право на половете, особено дискриминацията сред жените. и само така ще можем да постигнем желането, това, което съществува в документацията на ОНЕ. Благодаря. Знам, че вие сте един от основателите на първата датска организация за борба с спин и а, много голяма и важна работа беше свързана беше извършена от вашата организация, от поредица други организации, но, слава Богу, държавите поеха тази отговорност. А сега ще чуем от доктор Кабелио интересния опит в Перу. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря на испански. Благодаря много, госпожо председател, за поканата за тази за посещение в тази подкомисия. Дами и господа, за мен наистина е много важно, че съм тук сред вас. То е чест за мен да мога да споделя с вас опита, който натрупахме в Латинска Америка. Аз съм от Перу. Вече 15 години работя в сферата на спина и хив и с течение на времето ние научихме изключително много. А, установи се, че правата на човека заемат много важно място и роля в нашата работа за борба с спин. Два милиона са заразените в Карибския регион но също така латиноамериканските страни имат концентрирани ам, места, където където а, заразените от спин са много висок процент. а, това обикновено са хора, мъже, които а, имат хомосексуални връзки и а, в Мексико, да кажем, те са 7%, докато в някои други латиноамерикански държави те са 27%. Но това са хора, които се чувстват като жени, но в мъжко тяло. А, процента стига до 35 в някои от латиноамериканските държави. Средният процент е между 30 и 35 за този регион – В продължение на много години, както ви казах, ние работим в тази трудна сфера. Естествено, че международната подкрепа е изключително важно. Достъпът до лечение, медицинско лечение е изключително важен. В Перу имаме най-добрите индекси там, но продължаваме да имаме проблеми с медицинското обслужване, проблеми с, снабдяването с необходимите медикаменти и материали. Разбира се, има проблеми и с качеството на живот на заразените. много дейности се концентрират върху хората, които са заразени а, с а, ХИВ а, а, по отношение защитата на техните права, на правата на човека като цяло. Ако разгледаме някои препятствия а, спрямо всеобщия достъп до а, първоначално и специализирано лечение, трябва да кажа, че а, сексуалните мълцинства имат най-високо ниво на заразеност и те са тези, които много по-често страдат от нарушаване на техните права, отколкото който, която и да е друга социална група това са бариери, които ние трябва а, и се опитваме да вдигнем, да премахнем. Поредица от стратегии се прилагат, като например безплатното разпределение на а, презервативи и на други средства за защита но за съжаление има много висока степен на дискриминация. За това а, за много от заразените е много трудно да стигнат, да, да достигнат до медицинско обслужване или дори а, да влязат в учебно заведение. Между 2008 и 2009 година имахме повече от 200 престъпления на база омраза. Три четвърти от тези престъпления бяха в Латинска Америка и има множество доказателства за такъв тип престъпления, че са изключително разпространени. Това е дискриминацията от страна на обществото в най-екстремната си форма. Ами, дори понякога институциите, държавните власти, които би трябвало да се грижат за болните, ги преследват или дискриминират. По-голяма част, разбира се, от тези хора са под прага на бедността и те нямат никаква възможност сами да се погрижат за своето лечение. а, дискриминацията спрямо заразените, спрямо сексуалните младсинства е наистина един от сериозните проблеми. Ние имаме нужда да продължим да получаваме подкрепа в сферата на защита на правата на човека, за да постигнем а, мечтаната мешаното намаляване на процента на новозаразените, защото иначе ако не се прави във възможно най-голям мащаб, повечето операции, повечето дейности няма да имат ефекта, който се очаква. За съжаление, в поредица от държави в нашия регион, държавните власти, държавните и местните власти са тези, които по един или друг начин нарушават правата на човешките права на заразените. Изключително важно е да се спомене, че Европейския съюз а, наистина а, е един от източниците за надежда и а, е основен а, стълб в а, глобалния фонд за борба с спин. Но това, което е притеснително е, че програмите в нашите страни са базирани на международното сътрудничество – ние имаме, ето защо ние имаме нужда от повече подкрепа, от повече средства, за да се борим с нарушенията и нарушителите на правата на човека, на онези, които а, са толкова силно изолирани а, а, в нашите общества, а именно заразените а, с хив, вируса и болните от спина, също и сексуалните мълцинства. Ние трябва да сме а, готови а, винаги да, да виждаме и най-малката възможност да се предостави начин да се лекуват и подпомагат такива хора. Благодаря ви много а, за това, че изслушахте тази конкретна информация от Латинска Америка. Благодаря ви много за представенето. А сега госпожа Тодрис има думата за работата, която се извършва в Африка и затворите на Африка. Благодаря. Добър ден, благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на комисията за възможността да говоря пред вас днес. За мен е голяма чест да съм с вас. Ораторите, които говориха преди мен, ви запознаха много ясно с проблемите, свързани с ХИВ. Както Европейския парламент от резолюцията си от юли посочва. Лечението на ХИВ е много важна част от глобалния отклик на проблема. Това да, число а, равния достъп до лечение. От началото на 70-те години ХИФ е взел повече от 25 милиона жертви и над 35 милиона души са заразени днес. Пагубната сила на епидемията се подклажда от нарушенията на правата на човека. Сред най-уязвимите групи са сексуалните работници, зависимите от наркотици, които се инжектират, затворниците и апатридите. Сега аз искам да се съсредоточа и върху мигрантите във връзка с отклика на ХИВ и а, пагубните последици, които може да доведе отказа от лечение и депортирането на серопозитивни лица. Преселването на хора от една област на света до друга е тенденция, която нараства според Организацията по миграцията. В момента има 199 милиона души, които живеят извън месторождението си, което е около 3% от световното население. Както а, показа Световната здравна организация, миграцията може да доведе до сериозни здравни а, последици. И мигрантите винаги са били признавани за една уязвима група при превенцията и разпространенията на ХИФ и СПИН. Правителствата обаче не са успели да гарантират достъп на международните мигранти до лечение на ХИВ. Правителствата са поемали а, ангажименти за универсален достъп до а, лечение. Има задължения по международно право, така че да се а, предоставя лечение на ХИВ без дискриминация. Малко страни обаче са признали а, тази терапия като минимален пакет терапия, а, който да се предоставя и за мигранти в техните страни. В Европейския съюз достъп до а, здравните системи често пъти зависи от гражданството или а, документалния статут. Здравопазването за мигрантите обикновено се свежда до спешна медицинска помощ или а, обществено опасни болести често пъти а, в много страни в тази категория спада и ХИВ, но в други не спада. Има допълнителни форми на дискриминация за серопозитивните, както господин Микълсън каза. В над 50 е, страни все още има ограничения за достъп и пребиваване за серопозитивни лица. Тези ограничения, които изолират серопозитивните и не им дават възможност да пребивават дълго време в една страна, са в сериозен разраз с а, правилата за права на човека, които се поддържат в международен план. И както UNAIDS и Световната здравна организация а, посочват, такива ограничения, основани на а, ХИВ, не са обществено полезни. В САЩ, Намибия и Китай наскоро бях премахнати тези ограничения, но в много други страни са все още запазени. Европейската комисия изрично е порицала въвеждането на подобни ограничения. Но въпреки това те все още са на лице, дори в някои държави членки на Европейския съюз. Имаме данни, че в Унгария, от Унгария могат да се депортират серопозитивни. В Бавария може да се откаже удостоверение, удостоверение за пребивание поради ХИВ. В Словакия и в Полша пък не се дава а, право на пребиваване на чужденци. И така много серопозитивни а, могат да станат обект на депортиране поради самото им здравно състояние или поради други законодателни разпоредби. Често пъти се отказва решение, е, лечение по време на временно задържане. В страните от Персийския залив се задържат серопозитивни е, в продължение на месеци, без да им се дава достъп до лечение. След това просто се депортират, без никой да осигурява някакво лечение. В САЩ често пъти няма адекватни системи за предоставяне на постоянно лечение при депортиране на серопозитивни мигранти. Депортираните често пъти живеят в ужасни условия, без достъп до здравеопазване и това положение продължава и след връщането им в страната им. принципа non refilmon отдавна а, се следва в международното право за беженците. При, а, правото за, при правата на човека в, то води до забрав, забраната на, на, на депортиране на а, лице, ако то би, било, би станало обект на нечовешко отношение. Европейският съд по правата на човека се е изблъсквал с правата на човека на серопозитивните по много дела и се е произнасял, че на много места не са осигурени мрежи за осигуряването на тези права. Често пъти най-пострадали са терминално болните в напреднал стадий, напреднал стадий на, бол, на болестта. понякога съда се е произнесел и против серопозитивни лица, на които им предстои депортиране. Нашата организация се занимава с наблюдаване на а, серопозитивните и през 2009 година излезе с доклад, който съдържаше няколко препоръки за, към Европейския парламент, като например да се гарантира продължително лечение при депортиране на лица. И следните са препоръките. Първо препоръчваме Европейския парламент да излезе с резолюция, която да насърчава държавите членки да предоставят лечение за ХИВ, както за граждани, така и за мигранти да премахне всякакви ограничения, основания на ХИВ за пребиваване и влизане, да гарантира констатират, че при задържане на мигранти се предоставя лечение за ХИВ и при депортиране да се гарантира, че не се прекъсва лечението, да се гарантира, че серопозитивните не се депортират в страни, където няма адекватно лечение и социална подкрепа и също да се гарантира избягването на нехуманно отношение. Призваваме всички европейски институции да подпомогна държ... Е, правителствата на е, държави членки да разработят е, трансгранични инициативи. И накрая призваваме Европейския съюз да отдели внимание и усилия за проучване на проблемите на ХИВ и лицата, които живеят с ХИВ, защото има сериозна нужда от такива проучвания, но необходими са ни данни за броя на депортираните серопозитивни, основанията за депорти... депортирането и а, здравните услуги, които получават. Като се има предвид мащаба и частотата на тези проблеми, е необходима рационална здравна стратегия, която не може да включва никаква форма на дискриминация срещу мигрантите. Единствено чрез световни усилия международните организации и донорите ще могат да се, елимин... да се а, изкоренят а, всички форми на дискриминация и нарушение на правата на човека. Благодаря ви от името на а, Human Rights Watch и другите организации, които представлявам. А, ще ви предостави писмена версия на доклада си след заседанието. Председателката, благодаря. Чухме, че Европейския парламент е бил прав през юли, а, като е поканил а, Международната организация за следене на правата на човека. Това, което чухме, определено а, спада към категорията на пряка дискриминация. Става въпрос за отказа а, за издаване на удостоверение за пребиваване в Бавария на серопозитивни лица с ХИК а, въпроса с депортирането също е особено сериозен. Отчитаме препоръките, които отправяте. Сега предлагам а, комисията да вземе думата и след това ще видим какви въпроси е, колегите искат да зададат. Мерси Благодаря, госпожо председател. Ще бъда кратък и ще кажа къде се намираме по отношение на борбата с пин, след дебатите в парламента от юли тази година. На 7 юли вице-председателя Катрин Аштън подчерта три основни аспекта на взаимовръзката между борбата с ХИФ и СПИН и защитата на човешките права. Първо, уязвимостта на хората, които са изложени на риск от зараза от спин и хив и тя е по-голяма, ако не се спазват основните човешки права. Второто, което баронес Аштън подчерта е риска от дискриминация и стигматизирането на тези хора, които са заразени с ХИВ, а това подронва техните човешки права, правото на движение, правото на работа, на здравеопазване, на жилище. Третият аспект, който тя подчерта е взаимовръзката между спазването на човешките права и правилната реакция на, в борбата срещу спин. Особено необходимостта от превентивни мерки, ако искаме наистина терапията да бъде разпространена и само така така, а, а, само така. А, това не би било възможно, ако тези, които са заразени, са изложени на риск от дискриминация, а, за да се борим и с една евентуална а, световна епидемия. И разговорите и резолюцията, която бе прията от парламента тогава, след това се проведаха няколко важни срещи на международно ниво. На 20 юли международна конференция в Виена по спина през септември пленарно заседание на Общото събрание на ОНЕ по, по целите на развитието а след това конференция относно осигуряване на ресурси за борба с спин, туберкулоза, малария и други. И всички тези събития и ежедневната работа на комисията показват, че трябва да се подчертава винаги възможността на, а, важността на връзката между спин и човешките, борбата с спина и човешките права и а, комисар Дали, който представи комисията в а, Виена, каза на, а, по време на срещата, на своята реч, колко важно е спазването на човешките права. Беха раздадени материали по отношение на борбата и превенцията на спин. Направи се преразглеждане на целите на хилядолетието на срещата през септември. И всичко това бе отново препотвърдено от съвета в подготвителните документи за заседанието на съвета през юни 2010 година, после на 20-21 септември се препочерта връзката между този въпрос и целите на хилядолетието. После след това се проведе конференцията за попълване на ресурсите на Глобалния фонд за борба с спин. Както знаете, комисията предложи с 10% увеличение на собствената си вноска следващите 3 години до 330 милиона евро и една допълнителна, допълнителна сума от регионалните фондове. Това е много важен принос и той бе високо оценен, защото показа колко е, много държим на повишаване на средствата, тъй като комисията смята, че този фонд трябва да има винаги на разположение необходимите средства. Следствие на споразумение от парламента и от съвета, сумите ще почнат да бъдат отпускани. Е, и комисията и делегациите на Европейския съюз използват инструмента политически диалог, за да говорят, да разговарят с държавите партньори, като ги насърчаваме да преразгледат положение на, на изключване, дискриминация срещу хомосексуалисти и други групи, за които чухме тук, например в Сенегал, Малауи и много други случаи. Дискусиите продължават за насърчаване на властите. Но въпреки а, на отбелязания напредък се вижда, че а, ситуацията по отношение на спин и серопозитивните е доста а, мрачна, особено по отношение на превенцията лечението и всичко това във връзка с спазване на човешките права. Една съвсем нова инициатива, която бе а, огласена от президента Барозо в Нью Йорк, която ще ни даде възможност да увеличим наличните ресурси и да ги фокусираме върху а, здравето на децата, здравето на майките, защото това са основните цели, по които ние изоставаме. И те са свързани с цел 9, която има като компонент борбата с спин, особено в Африка, Субсахара, бремени жени, майки с деца, здравното състояние на децата, родени от жени с серопозитивни и така нататък. Аз ще много неща мога да ви кажа днес, но съм на разположение за всякакви въпроси. Да, наистина Върховният представител зае много активна позиция през юли и над нея може много да се надстроява. Сега ще поканя вице-президента на комисията Деве да каже няколко думи за това как вижда въпроса в рамките на проблемието. Искам да ви поздравя за това, че организирахте това изслушване и а, че поканихте представител на Комисията по развитие на този интересен дебат. Искам да благодаря на ораторите за техните а, изказвания. Аз ще се спра на това какво правим ние. Първо, ние се съсредоточаваме под а, Африка, под Сахарска Африка а, и а, отношението към хората, които са заразени от спин. Бе, мерки са предприяти, но те трябва да бъдат укрепени, за да имаме една устойчива, една устойчива борба и в бъдеще. Ние също се фокусираме и Обръщаме специално внимание на жените и децата, особено от бедни държави с нисък стандарт на а, а, живот, тъй като заболеваемостта сред момичетата и жените е доста висока в такива тези региони. и Много от тези жени са инфектирани от следствие на сексуални злоупотреби, които са разпространени в този регион. Имахме много интересна дискусия неодавна за ситуацията в Конго. Изнасилвания там, масови изнасилвания. Трябва да продължим да говорим относно съдбата на тези жертви на сексуални злоупотреби. Е, напоследък в Конго и Либерия, където е, това е особено разпространено, особено е, около 2, 2 милиона деца са заразени от серопозитивните си майки. Затова политиката към, а, по този въпрос се съсредоточава върху жените. Трябва да получим политическата подкрепа на съответните фактори, за да можем да достигнем и до мигрантите от страни, където има висок процент на заболеваемост и много висок процент на хора в риск. Няма да продължавам. Благодаря много още веднъж, че поканихте Комисията по развитието. Благодаря. Госпожа Синклер от нашия подкомисия ще вземе думата. Благодаря ви, госпожо председател, за това, че ми давате думата по този важен дебат. Наистина, денят утре ще накара отново света да се замисли колко голяма е неговата отговорност. Бях разочарована да чуя, че някои държави членки на Европейския съюз дискриминират заразените и серопозитивните. А, не чух обаче нищо за изявлението на Ватикана, на папа Бенедикт. и знаем, че има доста големи маси католическо население в Африка. Надявам се, че това негово изявление ще има в краткосрочен и дългосрочен план на влияние. Да, благодаря за въпроса. Нека да дам думата сега на нашите поканени гости. Господин Микелсен, може би няколко думи като коментари, като отговори на въпросите, ако имате какво да предложите. Да, благодаря много. Бих искал първо да благодаря на а, вашата подкомисия за това, че се занимава а, постоянно а, с а, ХИВ и а, СПИН искам да а, изразя своето своята надежда, че когато а, изтече срока за програмата а, по борба с хив, спин, а, туберкулоза и малария, ще бъде подготвена нова такава, а, както беше упоменато и от баронеса Аштън. Що се отнася до изявлението на а, папата, когато ние чухме за него. Ех, то не е чак толкова изявление, е една бележка по-скоро, защото ние смятаме, че макар и малка това е първа, за това много важна стъпка, а, католическата църква да говори а, за презервативите като нещо, което би могло да се използва а, за да а, се води по-ефективно борбата. След толкова много години това е малка стъпка, обаче е много важно. Католическата църква а, наистина проявява за пръв път нещо като напредък в тази посока, така че се надяваме, че и Ватикана ще ни подкрепя от тук нататък. Да, благодаря, доктор Кабело. Благодаря, госпожо председател. Само нещо малко бих допълнил но искам да подчертая, че защитата на правата на човека е универсално задължение. От региона, в който живея, има много сериозни нарушения по отношение правата на човека на хората, които са серопозитивни или болни от спин. Цялото общество не не може да се каже, че е обхванато от информационна кампания или от начини а, за а, разбиране, толериране и подпомагане на болните и серопозитивните. Що се отнася до бележката на папата, а, да, това е а, добро а, но а, ние през октомври, например, подготвихме една кампания а, информационна за а, проблемите свързани с ПИН и предпазването от заразяване с ХИВ, обаче а, там а, предвиждахме да се говори и пред, а, предлагат а, кондоми, презервативи, обаче това беше достатъчно за църковните власти в Перу да забранат тази кампания. Да, благодаря. А бихте ли казали няколко думи, госпожо Тодри, за бор... заразените с спин в затворите на Африка? Да, разбира се, госпожо председател. Аз накратко обаче искам да кажа а, нещо, нещо по отношение на презервативите. Това е въпрос, който трябва да се разреши в затворите в Африка. Например, в Замбия а, е започнало. А, е започнала една кампания за а, изследвания и а, лечение а, на затворници а, във връзка с СПИН. Това обаче означава, че трябва да се преодолее а, това, което в Замбия и поредица от други държави в а, а, Африка е, се счита за престъпление. Криминализирано е. Криминализирани са хомосексуалните взаимоотношения. Така че а, трябва да се направи много и законодателно. Трябва наистина много да се а, наблегне и на превентивните мерки, профилактиката, а, а, използването на а, презервативи а, за африканските затвори е изключително важно. Има епидемия от ХИВ започнаха обаче някои, макар и първи, стъпки по отношение изследването и третирането на серопозитивните. Туберкулозата също е бич, защото а, са по 200-300% а, пренаселени или преселеността е 200-300% в а, африканските затвори. Ето защо а, хората считат затвора за а, място с много висок риск а, от а, заразяване от някаква заразна болест. Наистина, затворниците затворите могат да бъдат истинска заплаха а, за обществото и наистина много има какво да се работи по този въпрос. Да, благодаря ви, госпожо Тодрис. Сега бих искала да дам думата на нашия специален гост, чи, чи, чиято специализация е много близко свързана с нашия въпрос. Господин Кисона е сред нас. Всички ние чухме тези обезпокоителни, ужасяващи новини от Уганда, където се е, е високо криминализирано хомосексуалното а, взаимоотношение. Знаем, че се поставят портретите на публично место на хомосексуалисти и дори има искания публично да бъдат екзекутирани и така нататък. Ние като подкомисия по правата на човека наистина трябва да разгледаме много внимателно това, но това ще се случи по-нататък. Сега накратко да чуем от вас най-същественото. Благодаря. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, Накратко ще ви запозная с последните тенденции, тенденции в Уганда. Положението проистича от съществуващото законодателство, по-специално закон 145, където се уреждат е, е, въпросите за лишаване от свобода за хомосексуални отношения. А това доведе до много омраза и хомофобия и приемането на специализиран законодателен акт за забрана на хомосексуалните отношения. Възможно е, е дори да наказанието да бъде смъртно наказание. Гражданското общество и а, неправителствените организации, които имат за цел, за, за цел да подкрепяват гей общността, са в момента с а, а, вързани ръце, но благодарение на Европейския съюз и въпреки а, постоянните потъпквания на правата на а, човека в това отношение, неправителствените организации успяват да извършат някои дейности. Медиите а, също са а, а, в много голяма степен заели страната на правителството и са арени за допълнително разпространение на хомофобията. В медиите са излизали дори материали, които призовават хомосексуални лица да бъдат обесени. Други призиви, които са публикувани в местния печат, са призиви за отмъщение на хомосексуалната общност. В момента проекто закона се гледа от отделните комисии, е, но натиска за приемане е доста сериозен. Най-вероятно ще се гласува през май 2011 година. Маргинализираните групи не са а, станали обект на допитване до сега. Нещата се гледат само при закрити врата. А, общността, хомосексуалните лица се опитват да получат някаква арена за изява, но в самата страна това е много ограничено, по-скоро има чуваемост в международната общност. А дори министър-председателят в страната призовава а, органите, правоохранителните органи да арестуват а, хомосексуални е, лица. Това е нарушение на правата на човека, което за сега остава безнаказано. Е, бихме искали да призовем правителствата на европейските държави членки да се обърнат към правителството на Уганда и да председателката казва, изтича ни времето, за съжаление. Много ви моля да приключите. Така, това, за което се обърквам към вас и всичките неправителствени организации на тази среща е да се координират действията така, щото да се окаже натиск върху правителството на Уганда да зачита правата на човека. Както, както казах, ще се върнем на този въпрос след новата година. За мен е удоволствие да кажа, че че в присъствието на важни експерти тук отново си напомнихме а, колко важно е да се концентрираме в борбата и превенцията на ХИВ и а, СПИН. Утре е Световен ден за борба с СПИН и аз се надявам, че много хора ще, на много хора ще им бъде напомнено за важността на този въпрос. Закривам сесията по този въпрос. Сега трябва да кажа също, че следващото заседание на подкомисията е на 6 декември в 3 часа и дния понеделник. Приключваме, но ще продължиме с разширеното заседание на бюрото. and say hello to these people to, to, to regret that we have to cancel the first one. Yeah.